Bene, buongiorno a tutti. Eh, non siamo molto numerosi, ma... Eh, Няма много хора в залата все още, но тъй като наш гост е докладчика, аз предлагам да се придържаме към предвидения дневен ред – ще посветя няколко минути за съобщение на председателя, както и въпроса, свързани с дневния ред. Както сте чули, господин Брок е докладчик по службата за външна дейност. Предвидено е да се разгледа неговия доклад след обеда утре, но е отложено разглеждането на доклада. На 4 май ще бъде разглеждането. Това е малка промяна в дневния ни ред за утре. И щето е за уместно да ви запозная с тази промяна, която беше съобщена от секретарията. Считаме, за проток... че протоколите от заседанията на... са приети, ако не бъдат направени възражения по време на днешното заседание. Искам да приветствам с добре дошъл господин Пиер Морел, специален представител на Европейския съюз за Централна Азия. Той е сред нас за обмяна на мнения, свързани с ситуацията в Киргистан. От 20 април върховния представител, госпожа Аштън, се изказа в пленарна зала. Тя ни е запозна с ситуацията в Киргистан. Доктор Морел беше помолен да замина за Киргистан. и да се присъедини към представителите на ООН и ОССР като представител на Европейския съюз. Приветстваме и господин Бартолоци, който председателства делегацията на Европейския съюз за връзки с страните от Централна Азия. И бих желал да дам думата сега на нашите гости в началото на дебата. И така, без да губим повече време, искам да дам думата първо на, на Пьер Морел. Вие ще решите колко време ви е необходимо, но ще сме ви признатели, ако се ограничите в рамките на 10-15 минути. Благодаря, господин председател. Не за пръв път а, съм ваш гост по въпросите на Централна Азия. Но настоящия момент е особено интересен и се надявам, че ще можем да отговорим на очакванията ви, да, че ще мога да отговоря на нашите въпроси. следвайки много отблизо вашите указания. Ще ви запозная с ситуацията накратко. Ще се опитам да обхвана основните въпроси, без да навлизам в големи подробности, тъй като става дума за един огромен регион. Затова трябва да проявяваме селективност. Всяка централно европейска страна е отделен случай ще започна първо с събитията от Киргистан и ще отговоря на въпроса на как, това какво се е случило, тъй като всички бяха доста изненадани от случилото се там. Бих искал да говоря за ангажимента на Европейския съюз, за участието на Европейския съюз, какви са неговите планове ще взема предвид също и коментарите, които бяха направени от Европейският парламент на 20 април, когато се проведе среща с върховния представител госпожа Аштън. И така бих искал да коментирам този въпрос, след което ще отговоря на въпроси дали трябва да се промени стратегията ни, в каква степен. Също ще се опитам да ви запозная с някои от основните идеи. На първо място на въпроса защо. Има вътрешни е, причини, има и външни фактори. Нека първо да се спре на вътрешната ситуация и на последните събития. Киргистан се отдели от като самостоятелна страна през 1992-1993 година след разпадането на Съветския съюз. Киргистан беше малка република в рамките на Съветския съюз, която изведнъж трябваше да стане играч на международната сцена. След като господин Акаев, първият президент на Киргистан, неговото президентство не беше много дълго. Имаше революция, при която той беше свален. Господин Акаев беше следващия. Имаше отново нещо като революция, която беше мирна в столицата Бишкек. Имаше предаване на властта след фалшифицирани избори от Бакаев. Имаше отново демонстрации неправителствените организации, опозицията се обединиха. Акар трябваше да напусне поста си, но сравнително мирно. Но този път нещата бяха по-различни. Тази революция беше резултат от ясната воля на Киргистан и на гражданското общество в страната да се освободи от клиентилизма. Тази псевдореволюция, за съжаление, доведе до един порочен кръг, е, който ни е известен. Имаше протести, имаше засилване на позициите на гражданското общество, което има възможността да се е, обедини ние поддържаме контакти с представители на гражданското общество и това беше в началото, но след това не се появи нестабилност в управлението, непрекъсната мобилизация, която създавате доста проблеми в институцията. Стигна се до улична демокрация, имаше демонстрации, контрадемонстрации, всяка от страните мобилизира своите поддръжници и се опитваше да събере максимален брой протестиращи на улиците. Тази нестабилност а, а, сложи край на цикъла. По-силната страна узурпира властта и тя пое управлението на страната а, на базата на една кланова система. Тоест имаше три а, етапа Имаше засилена на демокрацията, нестабилност, борба за власт в рамките на институциите между отделните власти. След това узурпация от страна на клановете, въпреки подема на демократичните сили. Разбира се, това е упростено представяне на нещата, но това именно се случи през последните пет години. И така в края на цикъла, след края на президентството на Акаев. На хората им дойде до гуша и нещата отново се върнаха назад. Възниква въпроса дали всичко ще се повтори, как ще се отрази всичко това на демокрацията в Киргистан. Има економически фактори, които трябва да бъдат отчитани. Економическата криза оказа ефект върху това, което се случи, защото Киргистан зависи от преводите на киргистанци, които работят в чужбина. Много от тях работят в Русия и това е източник на приходи. Същото се наблюдава и в Таджикистан, която е друга бедна страна в Централна Азия. Въпреки, че там има залежи на изкопаеми горива. Също имаше широко разпространение на корупция сред управляващите в страната. Президента ставаше все по-силен, имаше прехвърляне на правомощия от определени части на правителството към президента, така че тези правителствени служби отслабваха, докато властта на президента се засилваше. Имаше също различни случаи на убийства, ние реагирахме. Имаше рязко покачване на цените, също и на водата, на горивата и прочее. Президента искаше да отбележи петата годишнина на революцията на лалетата, организирайки голяма демонстрация той заяви, че трябва да се сложи край на традиционните модели на демокрация и че се обявява за консултативна демокрация. Това само демонстрира по какъв начин нещата излизаха от контрол. На 6 беше проведено първата демонстрация беше направен опит да се арестуват всички лидери на опозицията. Разбира се, това беше най-добрият начин да обедини опозицията и да протестират срещу президента и да настояват за освобождаването на арестуваните. Така че поведението на управляващите създаде верните условия, нужните условия за това, което се случи на седми на площада пред президентския дворец е, имаше стрелба, 88 души бяха е, застрелени е, при тези сблъсъци, което беше истинска трагедия за Киргистан. За пръв път се случва подобна трагедия, как, както казах, президента Каев по-рано беше напуснал поста си съвсем мирно. Не бива да спекулираме обаче твърде много, трябва да сме предпазливи, нещата са все още в начален етап. Някои твърдят, че Русия е нажежила ситуацията в Киргистан. Ние не трябва да възстановяваме цялата история. Има два обективни факта, които искам да спомена. На първо място трябва да сме наясно, че Киргистан почти не фигурираше в руската преса през февруари и март се появиха все повече критики, критични а, стати за режима на Бакия в Киргистан, което беше проява на нетърпение в Русия, що се отнася до поведението на господин Вакиев през април, пет дена преди събитията, които предизвикаха целия процес и тази нисходяща спирала. Имаше съобщение, че Русия ще наложи такса върху горивата, доставени от Киргистан. Всъщност ще наложи такса върху горивата, които предоставя на Киргистан, тъй като Киргистан няма свои ресурси. Това доведе до покачване на разходите за горива в економиката. Всичко това се отрази на ситуацията като цяло. Повечето от членовете на правителството са бивши министри, които бяха разочаровани от Багиев. Те бяха участвали в революцията през 2005, но постепенно започнаха да се дистанцират. Много от тях бяха арестувани. Ние установихме контакт с тях. Опитахме се да им помогнем през последните пет години. тъй като те бяха в опозиция, те бяха наясно и с парадокса, който е на лице в момента. Те искат да се върнат към конституционно управление, към върховенство на закона, но искат да наложат собствен модел, а не президентския модел, който преобладава в региона. Вие Венецианската комисия работи с правителството за създаването на система от парламентарен тип. Тези промени не трябва да бъдат чисто косметични. Системата, отговорността на правителството трябва да бъде в ръцете на правителство, назначено от парламента. Това е управление от европейския тип. Тоест има ясен избор. Е, те искат Киргистан да се отличава от останалите страни. Опита с президентството беше разочароващ, затова те търсят е, нови възможности за бъдеще. И така как може да реагира Европа? Важно е да се фокусираме върху основните въпроси. Вероятно се спомняте това, което каза баронеса Аштън на 7, 8 и 9 април. Аз бях изпратен в Киргистан – тъй като исках да предам посланието и, че трябва да има връщане към обществения ред, към върховенството на закона, към конституционната демокрация. Това беше посланието, което трябваше да предам. И докато бях там, аз проследих събитията между 10 и 12 април. Бях в Бишкек, работих заедно с ООН, ОСР. Е Имаше чудесно сътрудничество между специалните представители на трите организации и ние имахме едно и също послание. Ние накарахме хората да осъзнаят, че се цели връщане към гражданска свобода. Ние искаме да има ясни сигнали, да има пътна карта, която да гарантират връщането на Киргистан към демокрацията. Ние сготвихме текст възоснова на казаното от министрите. Сега ще разговаряме с временните министри на неформалната среща, която ще се състои утре в Брюксел с представители на страните от Централна Азия, и Европейския съюз и ще чуем повече информация от Киргистан. Ще говоря за останалите страни от Централна Азия по-късно. Смятам да спра сега до тук. Благодаря, доктор Морел. Вашето изказване не беше много дълго. Вие се съобразихте с изискването за краткост. И така. Сега може би да дам думата и на господин Бертолоци който председателства делегацията на Европейския парламент за връзки с страните от Централна Азия. В момента се разпространява доклад за Киргистан. Той е резултат от неодавна проведена среща на външните министри Така че вие ще разполагате и с тази информация, докато трябва дебата. Господин Бартелоци, може би също да се вместите в десетина минути. Да, благодаря на господин Албертини за тези поздравителни думи. Благодаря и за доклада на специалния представител, който точно описва положението в Киргистан. Като председател на делегацията за контакти с страните от Централна Азия, аз смятам, че от страна на Европа този регион трябва да бъде обект на много внимателно наблюдение, защото събитията там говорят сами по себе си. Естествено, този регион има особено значение за международната сигурност, но и Съществува специален интерес на Европейския съюз в този регион, най-вече от гледна точка на сигурността на енергийните доставки. Аз точно проследих процесите в е, Киргизистан и също така искам да изкажа моето съболезнование към жертвите, които бяха дадени там. Със сигурност това можеше да се избегне. Но от друга страна, събитията събудиха голяма надежда за бъдещото развитие на страната. Помислихме си, че е, този процес може да обхване и страните от, друг, от е, другите страни от Централна Азия, защото това би могло да предложи по-добри условия на живот на гражданите там. За съжаление обаче трябва да посоча, че първоначалните надежди не се сбъднаха. През последните години непрекъснато се чуват оплаквания за клиентелизъм и е, за шурубажанащина в този регион. Знаете, че Киргистан има водеща роля в този регион и естествено е, великите сили имат е, оправдан интерес е, към това стратегическо положение на Киргистан – през октомври миналата година, тук в Брюксел, ние приехме колеги от Киргизистан и говорихме с тях по тези въпроси. От страна на Европейския съюз оказахме натиск за по-голям ангажимент в тази страна. Ние знаем, че тези политически събития са свързани с надежди за по-добро економическо развитие, но и поради е, но и с липсата на достатъчно енергиен ресурс – ние искаме да преработим нашите инструменти за Централна Азия и да включим там тези аспекти. Естествено, тези елементи се отнасят и до съседните страни, като Узбекистан, Таджикистан и така нататък. Всичко това е от решаващо значение, за да може този политически и географски регион на Азия да се стабилизира. Предпоставка за економическото развитие обаче е политическата стабилност – трябва да се води открит е, диалог, трябва да има открита е, система на демокрация, към която спадат свободните избори, свободните медии, а също така и свобода на действие на обществените организации. В това отношение Европейският съюз трябва непрекъснато да проявява ангажимент в съответствие с приятите процедури. Важно е също резолюцията, която ще се приеме на следващото пленарно заседание, да съдържа ангажимента на Европейския парламент спрямо този регион. Този ангажимент да е отразен ясно, защото, както казах, този регион се нуждае от повече политика, насочена към стабилност и подкрепа на демокрацията. Това са не само пожелания, а трябва да го отразим в конкретна форма в резолюцията. Доколкото мога да прогнозирам заключенията на съвета, може би ще бъдат от общ характер – е, има неща, които са, както казах, от общ характер, но не виждам нищо конкретно. Преди два е, часа се срещнах с посланника на Киргистан, господин Азиров. Той каза, че временното правителство контролира цялата страна, но по данни на посланика все още има няколко стотин привърженици на бившия президент, с които се преговаря на място, за да се изясни положението. Временното правителство обаче, както той спомена, а както спомена и специалния пратеник господин Морал, прие план за действие за възстановяване на демокрацията. Предвижда се референдум във връзка с приемането на Конституция. Изборите са определени за октомври. Ще бъдат поканени международни наблюдатели и всъщност устройството на страната ще бъде насочено не толкова към принципите на президентската република, повече към принципите на парламентарната република. И заедно с представители на НАТО ще бъдат уточнени някои неща. Обаче ситуацията с бюджета в страната е драматична. Също се отнася и до доставките на необходими е, средства. И следващата седмица в парламента ще се проведе дискусия в тази връзка. Комисията трябва да бъде поканена или по-скоро подканена да предостави там хуманитарна помощ, също и под формата на храни, за да може да се помогне на населението. Аз ясно показах на посланика, че е много важно да се решат проблемите на сигурността, без да се пролива кръв. И се надявам, че и е, международните връзки, каквито съществуват сега, ще бъдат запазени и скоро страната ще се върне към принципите на парламентарната система. Подчертах, че Европейският парламент проявява разбиране към ситуацията, в която се намира страната и заедно с останалите органи на Европейския съюз ние желаем да подкрепим Киргистан в тази тежка ситуация. Аз мисля, че това е, ще бъде и позицията на парламентарните групи, когато проведем дебат е, на относно резолюцията, която ще бъде представена на парламента. Аз мога само да приканя парламента да не проявява склонност към общи действия, а да бъде по-конкретен, защото населението в Киргистан със сигурност изпитва големи трудности. Благодаря. Благодаря, господин Бартолоци. А сега преминаваме към изказвания. Давам думата на господин Николай, докладчик за Туркменистан. Благодаря, господин председател. Ситуацията със сигурност буди загриженост – и ако погледнем заключенията на съвета, ще видим, че те са твърде слаби. Има един абзац, в е, който се говори, че ще трябва и бъдеще да се следи развитието на ситуацията в този регион, обаче формулировката не е достатъчно ясна и не отразява дълбочината на проблемите в този регион и факта, че събитията там трябва да се взимат на сериозно. В нашата резолюция трябва да бъдат засегнати конкретни мерки, които са насочени към потрепа на народа на тази страна и които проправят пътя на демокрацията. Същевременно ние трябва да отправим и политическо послание, което ясно да формулира интереса на Европейския съюз в този регион. Аз имам конкретен въпрос към специалния пратеник Морал Русия и САЩ играят особена роля в региона. Временното правителство със сигурност има ясни демократични представи, обаче има и някои елементи в това правителство, които, ако мога така да се изразя, са част от стария режим или поне са в неговия дух. Вие смятате ли, че новите развития са насочени към система на демокрация от американски тип или по-скоро се доближава до руския модел, като е, знае, като е ясно, че е, Русия играе определена роля в този регион. Е, господин Петърле, е, predstavitev razmer v tej държави. Jaz е, sem. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Морал за описанието на ситуацията в Киргистан. Аз е, самият също наблюдавах тази ситуация като председател на ОСД преди няколко години. Аз мисля, че ситуацията се повтаря, но тогава като че ли нямаше толкова насилие. Аз бих казал, че ситуацията по-скоро се влуши. Не се стигна до демократичен прогрес. Държавата не се развива в демократична посока. Тази държава няма демократична альтернатива, която би променила съществено ситуацията. Опозицията включва и членове на предходни правителства. Госпожа Ваптумбаева беше министър в предходното правителство и то министър на външните работи. И аз мисля, че тази ситуация трябва да се вземе предвид, а също и факта, че Европейския съюз се нуждае от ясна политика. По този начин Европейският съюз може да даде своя принос за това тази ситуация да не се повтори и да се е, стигне до качествен скок в развитието в тази страна може да се приеме план за действие за утвърждаване на демокрацията, но аз съм загрижен за това какво ще се случи после. Имаше план за действие, обаче не се стигна до конкретни стъпки и сега Европейският съюз трябва да се намеси, за да подкрепи един процес, който ще доведе до демокрация и ускорено развитие. Аз бих се поинтересувал как е, изглежда този план за действие и каква подкрепа ще окажем на Киргистан след влизането в сила на този план. Държавата е малка, но тя играе определена роля за стабилността в този регион без значение факта дали разполага с петролни запаси или не. Мисля, че тази държава спечели особено място в нашата стратегия за Централна Азия. Ние трябва сега да се намесим в ситуацията. Преди няколко години Нямахме представител за Централна Азия, сега имаме представител на Европейския съюз и мисля, че сега трябва да реагираме. Благодаря. Благодаря, господин Петърле колегата Провера има думата. Той е първият заместник-председател на комисията АФЕТ. Въпрос към посланник Морел. Има фактори, които ни карат да считаме, че може да има и религиозен екстремизъм в този регион. Дали това е вярно? И ако е така, имам предвид ислямски екстремизъм и дали можем да променим ситуацията, така както вие описахте. Дали е необходима просто нова конституция или нов парламентарен режим. Аз не съм убеден, че тези институционални промени ще доведат до корена промяна на ситуацията, освен ако няма политическо и социално осъзнаване. И как се развива всичко това в съзнанието на хората? Напредъка из... тръгва от гражданското общество, от образованието и това може да се прояви в дългосрочна перспектива. Не съм убеден доколко реалистично е да станат промените изведнъж. Благодаря, господин Провера. Вайдере има думата. Е, господин председател, Искам да направя забележки от моя страна. На първо място съм разочарована от комуникацията с съвета, както и от комуникацията с госпожа Аштън. Тя е прекалено обща. В нея се съдържат общи, обичайни фрази, да се осигури демокрация и така нататък. Тези фрази са си в реда на нещата, но от тях няма никаква полза. Искам да получа отговор на някои конкретни въпроси. Относно служебното правителство, какво е нашето отношение към държавния преврат? с който бе сменен предишния президент на Киргистан. Господин Морел каза преди безредиците, че Русия е писала в масовия печат за събитията в Киргистан. А също и за Грузия. Имаше атаки срещу Грузия в пресата. Някои депутати, включително и аз самата, се питахме дали няма да има военни действия. И нищо не бе направено. Така че мен наистина ме притесняват тези общи фрази. В резултат от е, междуособиците бяха откраднати оръжия, протестиращите са се здобили с тях. Странно е да чуем, че има преговори с хората на президента. Мисля, че всичко това става от позициите на силата. И така въпросът е как да намерим баланс в нашия подход. Дали ние като Русия просто ще приемем служебното правителство? Как ще изразим категорична позиция от страна на Европейския съюз? Защото ако просто следваме хода на събитията, няма да можем да окажем абсолютно никакво влияние върху този стратегически важен регион. Grazie, onorevole Vaidere. La parola all'onorevole Nevedalova. Благодаря. Нелидавова. Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo достала на ряд. Uh, Ja by som len chcela sa spýtať. E, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Morelovi. E, bola to výborná správa o том, čo sa všetko stalo. Благодаря, че ми давате думата. Първо искам да благодаря специално на господин Морал за неговия доклад, от който е видно, че той е много компетентен по темата и е работил много по нея. Следва да посоча, че този регион а, е, трябва да бъде предмет на сериозно отношение от наша страна и въпросът ми е какви са конкретните стъпки, които иска да предприеме Европейския съюз, за да се подобри ситуацията там. Не само красиви думи, а какво реално желае да направи, дали да се повишат финансовите средства, дали да се окаже хуманитарна помощ, какво конкретно можем да предприемем в този регион, който е много важен, защото той граничи с Афганистан. Там има някои лабилни зони, както бихме могли да ги наречем, и тази ситуация трябва да бъде точно разгледана. Благодаря. Penso che sia opportuno forse fare un break nel, negli interventi. Би, би било добре сега да направим малка пауза, за да можете да вземете отношение т.е. да отговорите на въпросите и след това да продължим. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички депутати, които зададоха доста съществени въпроси. Ще се опитам да дам колкото се може по-прецизен отговор, макар и да трябва да съм малко лаконичен в изказването, за да не проточваме дискусията. Първо, относно това, което каза господин Баталоци. Той спомена за това, колко важен е транзитният е, център. Това наистина е важен въпрос. Това е транзитна зона за цялата подкрепа с военно оборудване, личен състав. Е. стабилизиращите сили – тук говорим за летището в Бишке, което е гражданско летище, но също и военна база в съответствие с договорите от 2009. В момента то се нарича транзитна зона, но изпълнява същата функция. Всеки ден около 500 или 600 войници кацат на това летище и се подготвят за мисия в Афганистан или пък се връщат от Афганистан – Така че стратегическо това е много важен сборен пункт за военния личен състав. Всъщност всички държави членки, които са изпратили военна сила в Афганистан, са пряко засегнати от това. Това да е, трябва да е ясно. Стратегическата мрежа на САЩ ще позволи да се намерят и други маршрути през залива, но ако разгледате картата, ще видите, че за Европейският съюз е, това е най-директният маршрут. Много трудно ще е да се намери друг е, маршрут. Аз самия съм посещавал транзитната зона няколко пъти. И човек разбира кой заминава за Афганистан и кой се връща оттам. Просто е изписано на лицата им. Така че тази транзитна зона е наистина важна. Преди няколко месеца имаше осложнение Испания и, и Франция имаха проблеми Испания с е, медицинския транспорт. Също и проблеми с продоволствията. От френската страна. Така че съм съгласен до голяма степен с това, което каза господин Бацелоци. Госпожа Николай. Китай и САЩ, да, САЩ и Русия са стратегически партньори, но също и Китай. Китай е съседна на Киргистан държава. Това е важен стратегически партньор за страната, особено в економически смисъл, защото в известна степен Киргистан е пункт за вноса на Китай към Централна Азия. Относно руския или американски модел на демокрация, човек може да каже защо не е европейски модел, но така или иначе избора, който се прави е парламентарна демокрация. За първи път е така, Вследствие на това от Киргистан поискаха помощ от Венецианската комисия към съвета на Европа. Аз скоро ще се върна в региона. Получих мандат от баронеса Анштен да продължа работата там. Ще работя 8-10 дни. И когато отида там, вчера се споразумяхме с секретарията на Венецианската комисия, защото Европейският съюз и Венецианската комисия към съвета на Европа имат общ интерес. Европейският съюз финансира дейността на Комисията по конституционна подкрепа към Венецианската комисия. Един от членовете на секретарията е работил, Венецианската комисия е работил и за балкански проекти. Та той ще осигури подкрепа на съвета на Европа в началото на май. Също така на 11 май ще има и мисъл от експерти, които ще предоставят е, съвети и подкрепа. Мисля, че ще положим максимално усилие да дадем ценни познания и опит. Целта е да отговорим на очакванията на гражданите на страната. Сега може да се спори дали това е правилният подход. Е, Възниква въпроса и за юга и севера на страната, дали е намерен точния баланс. Мисля, че е хубаво да се намери решение, което да касае цялата страна, а да не почива на регионални или някакви родови принципи, да не допускаме грешките от миналото. Не трябва да забравяме за националното измерение – и тук се обръщам към депутатите. Трябва да направим така, че да имаме избирателна система с избирателни листи от партиите. Трябва да извлечем полуки от тези 20 години президентска демокрация в страната. Когато има само един избирателен списък, в крайна сметка се избира родовия подход. Е, едни и същи лидери винаги печелят изборите по един или друг начин. Ако видим това, което се е случило и какво се иска в момента, ще видите, че ние правим всичко по силите си да осигурим е, възможно най-добрата финансова и материална подкрепа от Европа за да помогнем на тези хора да изразят е, мнението си. Старата гвардия вече няма да помага на президента Бакиев, но човек не може да е сигурен, трябва да следи положението. Мисля, че посланието, което отправяме и продължаваме да отправяме е много ясно. Ясно излагаме какви са очакванията ни, какви са опасностите. Утре министри от временното правителство ще изляза с декларация за спазването на човешките права и позволяване на мисии на Червения кръст хуманитарна цел. Това са въпроси, по които се работи в момента, съвсем конкретни. По-младото поколение, хора, които не са опитнени от събитията в миналото, тук трябва да отправя едно предупреждение – Много често човек установява, че положението не е чак толкова невинно. Много от тези спортни или културни организации са камуфлаж, зад който се крият други неща. И тъй, когато говорим за новото поколение, нови лица, трябва да проверим реално какво се случва и да сме сигурни, че наистина се спазват принципите на демокрацията. Относно рискът от един интегрален подход съществува такъв риск, но има активно, няма активно гражданско общество. Но, така един, че до сега Ислямския подход там е по-скоро основан на семейни начала, няма признаци на радикализъм. Типът е, ислям в тази страна се различава от видовете ислям, които човек може да установи в другите части на Централна Азия. Киргистанците са номадска раса. Мисля, че ислямът в страната не е екстремистки, не е догматичен, доста благонастроени, хората са мирни, настроени. В южната част на страната през изминалите 20 години имаше известни изблици на радикализъм с някои движения, за които се отваря врата, вратичката за движението пешар, който е деликатен въпрос. Аз бях френски послани в Киргистан през 1982 година. Бил съм в Киргистан, в този регион няколко пъти. Това е планински район, със средна морска височина 3000 метра над морското равнище. И мога да потвърдя, че наистина имаше създадени военни групировки в района, но мисля, че тук говорим за огнища или сборни пунктове от хора, които не са доволни от нивото на бедна в страната, социалните проблематика. И това всичко се използва от екстремистите наличието на бедност, социално недоволство. И това са въпроси, по които трябва да работим. Имаше още някои въпроси за това дали направеното от нас е достатъчно. Мисля, че вчера съвета и отправи ясно послание и потвърди още веднъж нашия ангажимент. Ние сме там на място, сме били там от самото начало, изпращаме ясни политически послания. Няма отстъп назад. Казахме, че не искаме да има президентски имунитет или имунитет за изблиците на насилие, но искаме все пак да се запази крехкия мир. Утре ще започнем работа с министъра на външните работи от служебното правителство на Киргистан. Има необходимост от финансова помощ. Ние работим по този въпрос. Заделени са суми в размер на няколко милиона евро. Така или иначе, трябва процесът да продължи, независимо какво се случва в страната. Европейският съюз трябва да направи така, че най-бедният район в страната е, да е на лице там минимален доход от 300 000 единици местна валута. Миналата седмица бе направена поредната оценка на положението. Трябва да направим така, че да решим най-спешните проблеми, да говорим на най-належащите потребности по места. Мисля, че отговорих на основните въпроси. Благодаря. Наистина трябва да спазим графика днес. Ще преминем към последния кръг от въпроси. Госпожа Якле за три минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на, ва, и на вас, господин Морал. Аз мисля, че три минути са достатъчни. Господин Морал, вие представихте, че имате доста стабилни познания за региона и в частност за Киргистан и че много обичате този регион и тази страна. Но все пак искам да ви попитам дали са достатъчни инструментите, с които разполагаме. Дали с които разполага комисията са достатъчни за подобряване на ситуацията. Преди пет години, когато беше избран Бакаев, всички вярвахме, че с наша помощ нещата ще тръгнат добре и дълго време бяхме свидетели на това, че е, това не се случи. Имаше отдавна сигнали за това отрицателно развитие и сега, ако дадем е, средства или предоставим хранителни продукти. Аз си спомням, че преди години Европейския съюз отпусна около 30 милиона под формата на хуманитарни помощи. Тези пари потънаха някъде, не се помогна на населението и затова питам как този път е, да постъпим по-добре. Политическо отношение, демократизация, да, това са важни неща. Важна е и хуманитарната помощ, но е важно също ние да дадем нашия принос – е, северната част на страната и много по-бедната южна част да се обединят и да се дадат шансове за по-бедната южна част на страната. Ние имаме тази задача и то от години. Познавам тази страна от 10 години. Вие също и мисля, че е важно комисията да има представителства във всички централноазиатски страни и то във всяка една от тях, като постоянно наблюдава ситуацията там. Вие говорихте за един по-умерен ислям, аз мога да подкрепя това твърдение, обаче виждам, че тази бедност в южната част все повече се превръща в врата за проникване и на други влияния и това трябва да се има предвид е, и по отношение на едно ново правителство и неговите бъдещи действия. Благодаря. Благодаря. Е, давам думата на господин Борнес. Працевач в делегации до spraw Azji Środkowej. Благодаря, господин председател. Аз имах честа да работя в е, делегацията за Централна Азия Има слабост в държавата. Тя беше економически слаба също, което лесно доведе до ситуацията, която доведе до свалянето на президента Бакиев. Но моят въпрос се отнася за стратегията на Европейската комисия. Дали не трябва да гледаме на Кыргызстан като една генерална репетиция за по-тясното ни политическо ангажиране в Централна Азия, която играе важна роля и най-вече тази държава в контекста на американската военна база и руското влияние. Имаме 20 години на чудесен опит. 12 от държавите от Европейския съюз участваха в изграждането на демокрация и можем да използваме техния опит и най-добри практики. Обеден съм, че нашите експерти могат да им помогнат ще им помогнат в смяната на системата. Именно в това трябва да се състои ангажимента ни в Киргистан. Въпросът ми е дали това ще бъде една обща стратегия или стратегия за всеки конкретен случай по-отделно. Благодаря, господин Борис. Господин Дофман. Благодаря, господин председател. Имам два кратки въпроса към господин Морел. Как оценявате стабилността на страната в момента след последните събития там? Има ли опасност да се а, върне тя към насилието или не? Каква е оценката ви за ситуацията с оглед на провеждането на референдум за Конституция, така както е предвиден? има ли опасност от нова вълна на насилие или не. Благодаря. Ако комисията би желала да вземе отношение, може да го направи. Ако не, ще дадем думата на доктор Морел за заключителни бележки. Съвсем накратко, господин председател. Аз съм от Генерална дирекция Хуманитарна помощ на Европейската комисия. Ние сме ангажирани повече в политическата област, отколкото в сферата на хуманитарната област. Имаме хора в Бишкек, и беше изготвен доклад за ситуацията. Този доклад беше разпространен в институциите и държавите членки. Тази сутрин в него се посочва какви са хуманитарните нужди на страната. Всъщност те са покрити към момента и нашите партньори също могат да използват собствени средства за покриване на тези нужди въпреки това, ние сме готови да предприемем мерки при нужда. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията. Давам думата за заключение на доктор Морел. Благодаря, господин председател. Искам да се върна към един въпрос, на който не отговорих, който е важен дали признаваме сегашното правителство или не. Това е въпрос, който често се поставя. Изборът, който беше направен, и ние се придържаме към този избор, е ясен. Въпросът за признаването не е на дневния ред към момента. И така, вместо да говорим за правомерността на преходното правителство, трябва да се насочим върху конкретните нужди и а, да направим опит да стабилизираме а, страната. Ние от самото начало заявихме и баронеса Аштън също го а, каза, въпреки че някои считат, че това е доста общо, но уверявам ви, че това послание беше добре разбрано в Бишкек и утре ние очакваме и конкретни отговори. Това е подхода, който прилагаме. Вместо да се заемаме с правните аспекти, след като ситуацията там е още доста нестабилна. Това е линията, която следваме. Предстои да се свърши още много работа през едните 6 месеца. На 27 юни ще има референдум, на 10 октомври ще се произведат избори. По другите въпроси, които бяха поставени, относно това какво е необходимо, какво остава да се направи, опитът показва, както показва и службата ЕКО на Европейската комисия, това, което се прави за възстановяване на върховенството на закона и прочие ще доведе до подобряване на ситуацията, която беше доста нестабилна преди. Ни има реформа в съдебната система. Мисля, че това е верният избор и последният ни анализ е, че сме взели верните решения. До сега не е необходимо да ги ревизираме поне не на този етап. Заедостта сред младежите, или по-скоро безработицата, е свързана с факта, че страната е економически слаба, така че са необходими спешни програми, Нестабилността в столицата е свързана с факта, че има безработни младежи. Всъщност нивото на безработица е между 30-40% в централната част на страната. Така че това е сериозна структурна слабост. Има много отчаяние, но има и доста очаквания. Тези безработни младежи могат лесно да започнат да се занимават с престъпност или контрабанда. Ние трябва да подчертаем, че предизвикателството в Киргистан е, че имаме организирана в известен смисъл корупция, има сива економика поради тази семействена система, която се прилага на управление в, в страната. Така че в тези времена на нестабилност могат да възникнат нови престъпни групировки. Затова трябва да се укрепи законността и реда, както и да се продължи борбата срещу трафика и контрабандата на наркотици. Трябва да продължим да укрепваме структурите за борба с наркотрафика, защото ако не сме внимателни, такива организации много бързо пускат корени. ние решихме да подкрепим в краткосрочна перспектива парламентарната демокрация. Аз споменах Съвета на Европа, Венецианската комисия и средносрочните действия, които се предприемат. Едно от посланията, което се опитвам да отправя в доклада ми за Бишкек е, че е необходимо да се разширят възможностите за обучение, за професионално обучение на място, за да могат младите хора да придобият нови възможности да дойдат и в Европа и също да се възползват от възможности, които предлагат нашите университети. Имаме Erasmus Mundus. Тази програма позволява да се възползваме от такива възможности. В отговор на въпрос на госпожа Ягле, ние имаме ръководител на делегация, господин Албрехт е на място. В миналото те се занимаваха с управляването на проекти само, но сега имаме една а, пълноправна делегация. Изпращаме експерти в страната, които да укрепят политическата работа, която вършим. Така че комисията има пълно присъствие на място. Германия също има посолство в страната и представлява Европейския съюз като цяло. Франция също реши да издигне ранга на своята мисия там в ранг на посолство. Преди имахме само постоянен представител, временно управляваща. Така че страните от Европейския съюз трябва да бъдат пълно представени. Това е сигнал, който се отправя към всички държави членки. Те могат да помислят по въпроса. Въпроса за южната част на страната. Това е въпрос, който беше поставен, но нека да не преувеличаваме прекалено южната страна на част на страната би подкрепила Бакиев, че северната част би подкрепила временното правителство. Това е опасение, което не се оправда. Южната част на страната също се оказа разочарована от президента Багиев. Той е от Джалалабад. Това е част от долината Фергала. Южната това е долина, която също е част от Афганистан. Това беше също част от историческият път на Куприната. И там се прилагаше принципа на раздели и владея. И сега виждаме резултатите от това и по-настоящем. Така че е, южната част на страната не са сепаратисти. Те също са разочаровани от политиката на Бакиев. Това временно правителство трябва да поддържа контакти с всички сили в страната, да не се фокусира само върху това, което се случва в Бишкек. Дори ако искат да се завърнат към демокрацията и истинската промяна в страната, трябва да бъдат подкрепени в цялата територия на страната. В правителството има не само хора от севера, но и от юга на страната. Този баланс, особено когато говорим за Конституция, този баланс придобива особена важност. Всеки трябва да се чувства представен. Така се гарантира единството на страната. Мисля, че рискът от това нещата да дерелират, не бива да се допусне. Хората не бива да се подават на провокации. Също говори се тук за риска от етнически, междуетнически борби. Преди 4-5 дни след нападението в околностите на Бишкек. Говореше се, че сред жертвите има руски кюрди, но това всъщност не е междуетнетическа битка, по-скоро битка между мафии, защото идват конкуренти, които се опитват да придобият влияние. Така че тук не става дума за етническо противоборство, а за мафиотска престъпна група, която се опитва да получи контрол в даден регион. Хората веднага се изважиха заключения, че етническите младсенства са застрашени. Ние не трябва да подклаждаме страх, който може да доведе до неконтролируема верижна реакция. Трябва да гарантираме, че ОССЕ, които също имат представител в Бишкек, се занимават отблизо с етническите въпроси. Трябва да следим и новата парламентарна система. Това е пътя, по който трябва да вървим, а не да насаждаме страх от междуетнически етнически е, борби. Действително има нестабилност, съществува риск, нещата да излязат извън контрол. Ние се намираме все още в преходния етап, така че нещата са доста нестабилни. Затова трябва да се гарантира пълна прозрачност. Правителството заяви, че трябва да има пълно международно ангажиране за да се гарантират най-добрите условия за провеждане на референдума, а в последствие и на изборите, предвидени за октомври. В миналото имаше проблеми, но позволете ми да приключа с няколко думи за стратегията за Централна Азия. Това беше въпрос, който беше многократно поставен. Ние преразглеждаме своята стратегия, която беше прията от съвета по време на германското председателство и сега е време да направим равносметка. Екипи на съвета и на комисията а, извършват а, оценка, доколко са изпълнени ангажиментите. Това не означава, че променим изцяло подхода си, просто трябва да погледнем на нещата критично. Утре ще има годишна среща всяка а, година ние добавяме тема, свързана с сигурността. Афганистан, Иран, има нови заплахи за екстремизъм. Тоест ние имаме един много по-засилен диалог, отколкото първоначално. Освен това, въпросът за водата става все по-важен и Европейския съюз се опитва да насърчава регионално сътрудничество по този въпрос. Въпросът за управлението на границите, толкова важен за сигурността на тези страни, въпроса за прекурсорите на наркотици. Тоест, ние правим а, равносметка, преразглеждаме стратегията, за да видим какво можем да направим допълнително. Киргистан може би ще ни даде ново насърчение да погледнем а, критично на стратегията през а, последните три години. Нека да помним, че едва след революцията на летата Европейският съюз реши да се ангажира. Моя предшественик стана външен министр в Братислава. Аз поех функциите му на специален представител в региона. През 2005 се случиха събития в Бишкек, които доведоха до въвеждането на стратегия за региона. Сега ние действаме под Лисабонския договор, имаме а, служба за външна дейност. Аз говорих за представителството на Европейския съюз в Бишкеп, където а, засилваме усилията си в Узбекистан и а, Туркменистан. Все още нямаме обаче представителство на място. Това не е нещо, което може да стане изведнъж. А, всъщност, а, председателят е този, който трябва да се ангажира. Тоест, ние трябва да имаме а, цялостна мрежа на представителства на Европейския съюз в а, региона. Трябва да огледаме и въпроса, свързан с а, иммиграцията. Когато говорим за сигурността, тук трябва да споменем борбата срещу наркотрафик, борбата срещу тероризма. И в заключение, позволете ми да кажа, че трябва да имаме предвид и културата. В момента това е руско говорящ регион. И това, разбира се, е свързано с историческите факти. Този регион обаче съвсем не е монокултурен или моноизиков едноизиков. но а, съм чувал, че някои хора гледат а, на Евронюс като на източник на е, информация. Тоест, а, тук а, можем да помислим а, какво можем да добавим, когато изготвяме стратегията си след следващите години. Благодаря. Това беше а, много детайлно отговаряне на въпросите. Действително въпросите са много деликатни в региона. Ще преминем сега към следващата точка. Това е а, среща с а, представителя, който отговаря за, ситуация, за а, следение на ситуацията в Грузия, господин Бартолоци заедно с специалния представител за Южен Кавказ. Те ще участват в следващия кръг на днешния дебат. Делегацията на Комисията за сътрудничество с Грузия Всъщност това е съвместния парламентарен комитет, заместни председателя на тази, тази комисия е с нас. Имаме представители от, от Грузия. Вие се срещнахте с представители на гражданското общество с е, екипа за наблюдение на Европейския съюз и сега искам да ви дам думата. както и на останалите ни гости. Предлагам първо да чуем моя колега. Моля да се ограничите максимум до 8 минути, за да можем да имаме време и за останалите точки от дневния ред. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, колеги. Искам да засегна два момента от доклада. Първо, какво се е случило реално и на второ място искам да спомена полуките, които можем да извлечем – от посещението в Тбилиси. Бе проведено 12-то заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество Европейския съюз Грузия 29-30-31 март 2010 Четирима депутати бяхме от парламента, не бяхме много, само четири. Програмата посещенията всички бяха доста натоварени. Обсъжданията с грузинската страна акцентираха върху следните въпроси. Така наречената втора вълна демократични реформи, предстоящите местни избори. Както знаете, на 30 май в Грузия ще има местни избори. След това обсъдихме глобалната финансово-економическа криза и как се справя Грузия с нея, каква е политиката за социална закрила, прилагана от е, правителството. Обсъдихме етническите младсенства и вътрешно разселените лица и бежанците. Освен това се запознахме подробно с положението по административната граница с Абхазия и Южна Осетия, мониторинговия режим и възможностите за напредък в Женева. Обсъдихме също така регионалното сътрудничество с Южнокавказския и Черноморския регион. Възприехме окончателна декларация и препоръки, за разлика от е, резултати от посещението в Азербайджан от декември месец, както се спомнят някои от вас. Интересното бе, че от първия ден бяха проведени още много срещи с неправителствени организации, представители на медията и на опозицията. Те ни запознаха с подготовката и с актуалните въпроси преди местните избори. Мога да кажа, че те бяха силно критични. Критични към защитата на правата на човека, плурализма в медиите и възможността за честни местни избори. Общото ни заключение бе, че добре функциониращи демократични институции, заедно с зачитането на върховенството на закона и правата на човека, са много важни за изграждането на съвременна Грузия. След официалното заседание проведохме двустранни срещи с господин Саакашвили, с заместник министър-председатели, министър на европейската интеграция и с други длъжностни лица от Грузия. На последния ден от мисията имахме възможност да се срещнем с представители от мисията за наблюдение в Грузия на Европейския съюз и да получим информация за положението на място след войната с е, Русия. Срещнахме се с беженци, с вътрешно разселени лица от лагер близо до административната граница на региона Синвали. А сега няколко думи за полуките, които трябва да се извлечем във връзка с политиката ни спрямо Грузия. На първо място положението по административните граници с Южна Осетия и Абхазия е спокойно в течение на няколко месеца. Няма сериозен развой на събитията в е, преговорите в Женева, нито пък и промяна в условията, при които работи наблюдателната мисия. Русия продължава да възпрепятства влизането в регионите на Южна Обсетия и Абхазия, което означава, че нашата мисия в крайна сметка засягаше само грузинската страна. Вътрешната политика в Грузия в момента е основен акцент там са местните избори, включително и първите преки избори за кмет на Тбилиси на 30 май, както споменах вече. Тези избори е, много по-важни от обичайното. Парламентарни избори се предвижат едва през 2012, а президентски през 2013. Забелязахме следното. Политическият елит и местните медии използват външните напрежения като средство за затвърждаване на монополи... монопола и властта им за местните избори. Много от вас са чули за едно скоростно излъчване, 30 минути на фалшив документален филм по телевизията за евентуална нова инвазия на Русия с подкрепата на грузинската опозиция. Когато бяхме в Грузия, разбрахме, че това излъчване е довело до голяма паника, голям брой инфаркти, спонтанни аборти. Мониторинговата мисия трябваше веднага да реагира и да успокои положението. Играта с е, тези външни напрежения противоречи на принципите на мисията, чиято цел е да се осигури сигурност в региона. Според нас президента и останалата част от политическия елит не трябва да създават е, страхове и да плашат електората, трябва да позволят на страната да възприеме една нормална функционираща демокрация – има възможности да не се предлага само руския партиен стил. Това е много важно за Грузия. Местните избори са една добра възможност за, в това отношение. Освен това, от изключително голямо значение е Европейският съюз като основен економически, стратегически партньор за Грузия, да използва лостовете за упражняване на влияние в региона. Грузия е основен бенефициент на нашата финансово-економическа помощ. Това е едно от наблюденията в съвместната декларация. И не на последно място, запазването на голямо ниво на помощ от Европейския съюз за уязвима Грузия е много важен въпрос, включително и преследването на целите на Европейския съюз за енергийна сигурност. Нашата помощ трябва да е предназначена към Грузия като страна, а не само за грузинските власти. Това е много важен елемент. Това е една от основните цели, които съвместни усилия следва да реализираме. Благодаря. Благодаря на господин Талер. Сега за три минути давам думата на колегата Чернецки. Е, Благодаря, господин председател. Аз слушах е, много внимателно на изказването на министър Талер. Както в Словения, когато има телевизионно или радио предаване, което предизвиква а, доста а, спорове, никой не вини правителството на Словения. Вие критикувате а, е, грузинското правителство за телевизионно предаване. Но тази телевизионна станция не е собственост на, на държавата. Ако вие сте а, е, бил американски депутат през 30-те години, след а, е, известното представене на Орсън Уелс, който показва Нападение на марсианци срещу Америка. Сигурно щяхте да критикувате тази радиостанция. Но ние трябва да правим ясно разграничение между това, което журналистите, медиите правят, за да увеличат своите зрители или слушатели. Правителството, президента не могат да бъдат винени винаги за всичко. Съгласен съм обаче с господин Талер, че трябва да продължим да оказваме силна подкрепа на Грузия. Действително, Грузия е голям бенефициент на помощ от Европейския съюз но трябва да имаме предвид, че това е фронтова страна, страна, която сътрудничи с Европейския съюз. В отличие от Армения, например, Грузия успя да се освободи от руската сфера на влияние. Ето защо ние трябва да продължим да оказваме подкрепа на тази страна. Аз не мога да разбера това разграничение, което правите за помощ за страната и помощ за правителството. Грозия има само едно единствено правителство. Искам да благодаря на господин Морил за неговата откровенност. Вие казахте, че Европейския съюз силно присъства в Киргистан че има германско посолство и че френско посолство ще бъде открито в скоро време, но аз считам, че Европейският съюз е нещо повече от индивидуалните интереси на отделни държави. Благодаря, господин Чернецки. Господин... Господин Джорджо има думата. Господин председател, още веднъж е, искам да подчертая, че ние трябва да защитим териториалната цялост и независимостта на страната. Това е отношението на Европейския съюз към е, тази проблематика и ние трябва да се въздържаме от стратегически размишления в полза на А или Б, а да се опитаме да решим проблемите. Как е, оценявате влиянието на изборните резултати върху политическото развитие в страната, не върху нейната демократизация, а върху политическото развитие на страната като цяло. А за Абхазия и Осетия там също ли се предвиждат избори? Благодаря. Господин Хаджи Георгио, колегата Люзинг за 3 минути. Аз е, имам няколко допълващи въпроса към доклада на Комисията за парламентарно сътрудничество. Много внимателно прочетох този доклад и в е, него се предлага една нова миропазваща група. Тази е, това формирование ще има ли постоянен мандат и европейските страни ще участват ли в тези военни формирования и какво е руската реакция? В доклада на Комисията за парламентарно сътрудничество се отправя ясна критика към Русия на няколко места. На друго място се критикува и агресията на Грузия. Е, вие не Смятате ли, че това е малко еднопосочно като оценка в е, този доклад? В доклада не виждам да се споменава тренировъчна дейност на частите за сигурност, която се поема от Америка. Смятате ли, че това изобщо има смисъл? Какво смятате за изискването на американския сенатор Люгер, който твърди, че САЩ трябва години напред да въоръжава Грузия с военни с военна техника и какво смятате за териториалната цялост на Грузия и къде е разликата между двата сходни случая Грузия и Косово? Благодаря на колегата Лезинг. С това слагам край на изказванията и давам думата първо на доктор Морал. А, аз трябва скоро да напусна залата, защото имам в 17 часа друго задължение. Разбира се, ние искаме да чуем от доктор Морал не само отговор на въпросите, но информация за хода на преговорите в Женева, също и за заседанието от 30 март. Не знам, има ли други изказвания? Госпожа Луначък? Много ви моля да чуете и това изказване, господин Морал. За... А вие присъствахте, давам ви сега думата, вие присъствахте, участвахте в пътуването на делегацията. Благодаря, аз не съм докладчик за Грузия, участвах в делегацията в, по линия на Комитета за парламентарно сътрудничество. Извинявам се, че отсъствах от залата, не знам какво се е казало, но мисля, че едно от основните неща, които установихме от визитата е, че мисията на Европейския съюз е много важна и че трябва да подобрим и да я засилим, особено по административните граници, проекти, с които да се подсили подкрепата за хората, които живеят от двете страни на границата, особено за Южна Осетия. Друг основен проблем е начина по който се изготвят избирателните списъци, променят избирателните райони, особено около отпилиси, за да се съберат повече гласове за управляващата партия. Също така в близките седмици е, някои от партиите, е, особено Зелената партия, спомена за проблеми с регистрацията. За втори път не може да се регистрира заради причини, които са доста странни според мен. Половината от състава на избирателната комисия е от управляващата партия, което според мен нарушава баланса и пречи на създаването на една наистина независима избирателна комисия, за която настояват неправителствените организации. Получихме забележки от други партии за проблемите, които те са констатирали. Самото създаване на, непр... на избирателната комисия, неправителствените сек... сектор предложил кандидат, но той не е бил одобрен. Също и свободата на медиите. Ние се срещнахме с медии, които силно критикуваха начина по който се подхожда към тях. Те имат проблеми с излъчванията си. Също и с президента Саакашвили. с фалшивите излъчвания в медиите. Трябва да направим така, че страната да тръгне по пътя към демократическите промени, но това е доста проблемно. И така, накратко изготвихме обща резолюция с грузинския парламент, с която сте се запознали, според мен но мисля, че Европейският парламент трябва да продължи да следи положението и това ще го направим заедно с вас. Благодаря, госпожо Луначек. Давам думата сега на специалният е, представител, господин Морал, ако обичате някъде за около 10 минути да направите вашето изказване. Благодаря. Аз е, наистина ще бъда кратък. И искам да благодаря за вашата реакция по отношение на това пътуване. Ще говоря от моя гледна точка – и от гледна точка на женевските разговори и направените там договорки от края на август, също и е, това, което беше направено по време на френското председателство, ние е, сме на един адрес Рю Фросар 133 в един и същи коридор. Имаме ясно разделение на труда между нас. Аз лично отговарям за женевските преговори и трябва да кажа, че съм малко фрустриран, защото женевските преговори не бяха споменати е, в връзка с пътуването на тази делегация. Тя отиде там на място, други неща бяха направени пък в Женева, това е така. Но е, женевските разговори наистина не са намерили отражение в резолюцията. Ние се опитваме като Европейски съюз заедно с е, организацията за, с Е. ОИСЕ Р и с ООН е, да намерим някакво решение във връзка с стабилизацията сега. За женевските преговори на 30 март се проведе 10-то заседание. Това не е малко и не е лошо направеното до тук. Най-общо се мислеше, че тези преговори ще блокират, но те все пак продължават да вървят напред в отделни етапи. Ние излизаме от война, в която бяха изправени двете страни една срещу друга. И е, ставаше дума за вътрешните проблеми на Грузия в е, двете им разновидности – от друга страна, международната общност отказваше изцяло да признае тази страна. Сега, що се отнася до хуманитарните условия, до условията на живот, там трябва да се гарантира сигурност и разбира се, тук възникват и някои политически въпроси. Ние Извършихме много основно планиране в посока отдолу нагоре и възоснова на потребностите ще минем към мерки за укрепване на доверието. Този процес няма да бъде много кратък, но трябва да се проведе, защото в противен случай би се стигнало до конфронтация отново между двете страни. Също така искам да спомена и всички мерки, свързани с превенцията на инциденти. За Абхазия и Южна Осетия тези механизми функционират значително добре, при, за Абхазия е малко по-зле в цимбали, но поне контакти има. В Женева се опитваме от два месеца да направим описание на ситуацията. Отиваме там на място, проверяваме ситуацията на грузинското мълцинство, например в Калиоти, посещаваме села, където има бежанци, посещаваме приемни центрове, където на място се запознаваме с ситуацията. Също така проведохме и консултации в съответните столици. Работата в Женева е една непрекъсната работа. Ние не се срещаме само от време на време, а работим в постоянен екип, който включва общо около 60 човека и те работят по проблемите на сигурността и хуманитарната помощ. Ние подкрепяме и наблюдателната мисия на Европейския съюз, която работи в сферата на превенцията. Тя е единственият орган, който обединява дейността в тази насока и няма друг представител на ООН, освен на представител на Върховния комисариат за бежанците. Така че Европейския съюз може да се каже се ангажира в този регион, в Грузия, в пълен обем в рамките на женевските преговори, като ние предоставяме и секретари период. В настоящата ситуация да се показва такъв сценарий, все едно да се налива масло в огъня. Но 10 минути след това Европейската мисия каза запазете спокойствие, нищо не стана в тези места, които бяха показани. Европейската Европейското представителство разсея паниката. Добре, Орсен Уелс, Нью-Йорк, това от една страна, но нещата тук не стоят по този начин. Това е една ужасна война, която можеше да бъде избегната преди няколко години. Става дума основно за избягване на инцидентите. Тук това е абсолютно необходимо и 350-те е, члена на тази мисия трябва да се съобразяват с това изискване. Тези хора всеки ден са изложени на голям риск и е, всъщност 25-27 е, страни са поели тази амбициозна задача на място, а именно избягване на инциденти и е, трябва да продължим с е, утвърждаването на нашите позиции там. Ще дам един а, пример. Европейският съюз, О, не, а, вие трябва да направите оценка. Тук така ни казаха. Но нашата роля в Женева се изразява в това да тласнем развитието напред. Липсва ни обмен на информация от военен характер. А ако се появи такава паника, ние не знаем как да реагираме по същество. Следователно, в а, а, конст конститутивната работа ни е необходима информация за маневрите на отделни военни части. Има сателитни данни. Е, няма достъп до северната част, но с сателити може да се събира съответна информация. Сателитният център на Европейския съюз играе определено полезна роля, но това не е достатъчно. Всички страни трябва да дадат по-голям принос тези 60 човека, които работят е, постоянно и които отговарят за комуникациите, биха могли да е, увеличат мерките за укрепане на доверието, така че на 8 юни по време на разговорите в Женева ние ще продължим да водим дискусията в тази насока. Аз е, сега исках само да ви покажа какви са връзките, които трябва да се осъществят в бъдеще. И сега няколко думи по въпроса на госпожа Луначек. Аз прочетох вашия доклад и вашите изменения, вашата формулировка по отношение на административното разделение. Говорите за нещо като желязна завеса. Аз разбрах какво имате предвид, но един пример ще ви дам. Става дума за облегчаване на живота на хората там, а що се отнася до Абхазия, това, което разделя Абхазия от е, Грузия е реката Уйгури, т.е. животът в една долина е разделен. Ако вземете дадено село, и семействата там решат да бъдат разделени децата, тогава едните отиват в училище в едната част на селото, другите в другата част. Така че се получава едно разделение, което би следвало да се преодолее и в Женева ние работим точно върху това. Нормализиране на е, границите, на положението по границите, стоп на контрабандната търговия, на, търгови, на корупцията от двете страни. Ние не искаме, ние всъщност искаме да дадем възможност за един нормален живот. И е, всъщност е, се стремим да правим това не чрез натиск. Ние се опитваме да използваме и руската гранична охрана за нашите цели, и от наша страна трябва да се обръща внимание на това да се гарантира пропускливост на границите. Благодаря, господин Морел. Това беше един много интересен отговор на поставените въпроси. Отговорихте много прецизно. Вие казахте, че в 17 часа трябва да напуснете залата и искаме в този момент да ви благодарим. Разбира се, може да останете до края или, е, ако мога така да се изразя, просто да напуснете сега. Благодаря, господин председател. Няколко общи бележки. Първо, много неща са поставени в баланс в е, Южния Кавказ и по-конкретно в е, Грузия. Основните проблеми са свързани с някои стратегически и други въпроси. На стратегическо равнище положението е следното. Грузия е изправена пред избор. В момента тече политическа дискусия дали да се избере сближаване с Европейският съюз от една страна, изграждането на сигурност и благоденствие, чрез сближаване с Европейския съюз, доколкото това е възможно. И от друга страна, по-голяма самодостатъчност на Грузия, при която европейската перспектива е просто нещо, което ще върже ръцете на правителството в Грузия при положение, че Грузия е изправена пред редица опасности и много често правителството смята, че Европейският съюз и външните партньори не са достатъчно добре запознати с положението. Това изнерва обстановката към момента. Наблюдаваме такива признаци. Например, фалшивия телевизионен репортаж и така нататък. Вторият въпрос, по който няма яснота, е съдбата на грузинската демокрация. Както казах, в Грузия предстоят нови местни избори, чиято значимост не се свежда само до обичайната значимост на едни местни избори, това е един тип генерална репетиция преди важните парламентарни и президентски избори след няколко години. Изборите се случват след един много бурен период в политическата история на Грузия с извънредното положение през 2007, войната през 2008 и големите демонстрации на опозицията, които продължиха 3 месеца през 2009 before the election um, as to whether the um, uh, uh, environment uh, will be one that allows for free and fair elections. Много важно да се създаде такава среда, която да позволява честни и справедливи избори, но също така опозицията след изборите не трябва да се бори срещу самите избори, а срещу резултатите. Тоест и тук е необходимо ние да се ангажираме, както направихме и с е, предишните две политически кризи от 2007-2009. Е, другият въпрос е свързан с конфликтните зони, за които много бе казано. Изборът, пред който е изправено правителството е от една страна да изолира конфликтните зони, или от друга страна да изгражда връзки, да създава възможности за мирно решение на конфликтите. Отговорът на тази дилема е прост за нас, но явно не е толкова прост за Грузия. В това отношение задачата ни е да помогнем на тези, които мислят по-либерално в Тбилиси, от другата страна, ние сме предприели редица мерки в това отношение. Държавите членки в Комисията по политическа сигурност в края на миналата година обсъдиха политически документ за параметрите на политика на Европейския съюз за непризнаване на Южна Абхазия, на Абхазия и Южна Осетия. Стратегическата цел е да се преодолее изолацията на населението, да се постигне разбирателство между страните, особено с населението на Южна Осетия и Абхазия. Непризнаването и ангажимента са два много важни елемента от е, политиката Ангажирането без ясна линия, че няма да се признае независимостта, също е безсмислено, както и обратното. Ние предприехме няколко мерки, дадохме съвети на правителството на Грузия при изготвянето на стратегия спрямо така наречените окупирани територии и план за действие за нейната реализация – в момента е определен съветник за тази цел. A, е, uh, е, an important role. Uh, finally, uh, the fourth point that's in, in the balance uh, is, uh, relates to Georgia's uh, на последно място, друг важен момент, отношенията на Грузия с съседите, Русия. най-големия и съсед с най-проблемна връзка. Взаимоотношенията буксуват заради неизпълнението от страна на Русия на ангажиментите за прекратяване на огъня и примирие. Има много колебливи мерки за подобряване под формата на отваряне на ГКПП-то между Русия и Грузия. В тези връзки има много малко официални контакти, което води до голяма степен на несигурност, която се проявява най-малкото и под формата на реакцията на Грузия от някои лидери на опозицията в Москва. В Грузия има опасение, че Русия подготвя пряка намеса във вътрешната политика на страната. Взаимоотношенията с Турция и тук има много деликатни моменти. Турция е стратегически партньор на Грузия, незаменим партньор, но има някои проблеми, свързани най-вече с отношенията между Турция и Абхазия, продължаващата търговия между Турция и Абхазия. Както изпомняте, в това отношение имаше доста инциденти миналото лято. До голяма степен те проистичат и от голямата силна абхазска диаспора в Турция. И така трябва да упражним влияние. Имаме съответния инструментариум, източното партньорство, споразуменията за асоцииране, за свободна търговия, споразуменията за обличаване на визовият е, режим. Това са основните средства, с които разполагаме. Ако успеем да постигнем своевременни резултати, мисля, че това ще има силен стабилизиращ ефект върху нестабилното положение в Грузия. По отношение на демокрацията, трябва да предприемем същите мерки, както и в миналото. Работата с тази страна ще продължава да е източник на проблеми, но трябва да тръгнем по положителният е, път, който не е все още ясно очертан. Трябва да работиме с е, отцепническите райони и с по-либерално настроените лица там. Разбира се, трябва да продължим и да запазваме сигурността, тъй като Европейският съюз в момента е основен фактор за стабилност в е, този проблемен район чрез е, мисията за наблюдение на Европейския съюз и по линия на преговорите в Женева. Няма да навлизам в допълнителни подробности. Тези въпроси бяха засегнати вече до голяма степен от колегата. Благодаря за вниманието. Е, е. Благодаря, господин посланник. Господин Тален за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Бих искал накратко да допълня няколко неща, казани от посланника. Аз напълно съм съгласен с казаното от него. Трябва да имаме предвид, че съвременното общество в Грузия е твърде поляризирано общество от политическа гледна точка. Това е впечатлението, което се получава. Ние от своя страна трябва да насърчим политическа култура, която да включва повече хора, а не да изключва такива. И това беше задачата на нашата делегация. Тези фалшиви новини, които многократно бяха споменавани днес, са пример точно за обратното. Тоест, това е един акт на изключване. Е, те, е, тези новини ни бяха пуснати от независима телевизия в никой случай. Ние обсъдихме въпроса с президента и той каза, че този документален филм е бил максимално близко до това, което реално може да се случи. Тоест, е, това показва, заедно с някои други неща, че подобен ниятелен документален филм не е случайно а, изготвен. На следващо място за изборите и дали тези избори могат да бъдат ефективни и дали ще се проведат също и в Абхазия и Южна Осетия. Не е реалистично да очакваме подобно нещо, защото няма възможност а, за това на място. С това е свързан и въпроса на господа Лозинг за предложението за нова международна мироопазваща сила. Това се съдържа в заключенията и препоръките, които предполагам, че имате в вашите имейли. Трябва да Имате предвид, че мисията за наблюдение на Европейския съюз е основният стабилизиращ фактор на място, както каза и господин Морера. Ние трябва да им дадем дължимото, защото те вършат отлична работа и имат пълната ни подкрепа. Поради нежеланието на властите в Абхазия, Южна Осетия, на руснаците, те не могат да оперират през границата. Тази част от текста беше предложен от грузинските партньори. Те имат желание да има нова сила, която да може да оперира и от двете страни на административната граница. Разбира се, ние считаме, че това е законно искане от грузинска страна. В заключение мога да кажа, че ясно е, че позицията на Грузия, нашата позиция, цели приближаването им към Европейския съюз с крайна цел присъединяване към съюза. Мисля, че имаме много възможности да улесним този процес чрез облегчаване на вижови режим, чрез поразумение за асоцииране и прочие. Това е изключително положителен процес, както за Грузия, така и за Европейския съюз. Благодаря ви, господин Талер. Благодаря ви за това заключение. Искам да благодаря и на посланник Семнеби за неговието интересно участие в този дебат. Мисля, че отговорихме на всички въпроси. Следващата точка в дневния ред е, се отнася до доклада от господин Винсент Пейон за Съюз за Средиземноморието. Ние очакваме да чуем какви са споразуменията, сключени с различните политически групи, какви компромиси са постигнати, за да се намали броя на измененията, които бяха предложени. Искам да напомня на всички, че гласуването а, по е предвидено за месец май. Гласуването в комисията ще бъде утре. Е, Сара veramente pochi giorni prima il vertice dei capi di Stato e di Governo che dovrebbe tenersi il 7 giugno. Eh, sappiamo tutti come ehm, il Mediterraneo sia una priorità. Е... Eh, Това ще бъде няколко дни преди срещата на върха на държавните и правителствени е, глави. Знаете, че Съюзът за Средиземноморието е от е, стратегическа важност е, и парламентът ще продължи внимателно да следи този въпрос, дори когато въпросът бъде разисквани в пленарна зала. Така че искам да дам думата на господин Пейон да ни запознае с основните моменти. Генералният секретар на Съюза на Средиземноморието също ще говори пред комисията ни, вероятно на 23 юни. Тоест, веднага след срещата в Барселона. Среща на върха в Барселона. Така че е време да научим какви ще са последиците от това толкова важно събитие. Надявам се да бъдем включени в него. Давам думата на господин Пейон. Благодаря. Господин председател, най-вече за думите и за решимостта, които вие показахте във връзка с необходимостта и значението на южната част на Европа, на Средиземноморието за Европейския съюз. Аз не искам сега да водя дълга дискусия, не искам да правя подробно стъпление. Преди гласуването утре искам да дам някои кратки сведения на колегите и да им благодаря. Не беше лесно да се работи по тази тема, защото се изисква доста постоянство. когато става дума за налагане на нашия интерес в Средиземноморието. Ние сме внесли над 300 изменения след първото обсъждане и смятам, че 90% от тях са насочени към значително прецизиране и разширяване на изходния текст, като по този начин му придават значително по-голяма насоченост. За това искам да благодаря на докладчиците от всички политически групи, на колегата Джанако, с която от тази сутрин работих също по текста, на колегата Вайгел, на колегата Фотро защото мисля, че от 25-те компромиси, които ние ще предложим, всеки път ще можем да отразим нюансите в конкретния случай и да внесем специализирани знания, които подкрепят още повече позицията на Европейския съюз. Искам да благодаря на колегите от Копа и Аудис, които участваха много активно в тази работа и мисля, че тук наистина ставаше дума за една колективна работа. Искам да посоча сега една точка, която за мен е източник на загриженост – ние взехме решение да изготвим този доклад в един момент, който, както вие отбелязахте, господин председател, трябва да даде импулси за по-ясно представяне на нашите становища пред държавните и правителствени ръководители. Ние не сме наивни. Процеса, е, средиземноморския процес е доста сложен и се радваме, че парламентът е, ясно показва своят ангажимент към а, този регион, към имиджа на европейската политика там. И аз мисля, че а, успехът в Средиземноморския съюз е залог за бъдещите успехи на Европейския съюз. Мога да ви кажа, че срещата в началото на юни ще бъде много важна. Парламентът до тогава трябва да е гласувал на пленарно заседание. Ако не гласува, тогава нещата ще изглеждат е, по доста различен начин. Ние ще видим какво ще бъде политическото послание на Европейската комисия и на парламента в един контекст, е, който съвсем не е изключено да има кризисен характер. А сега вече по същество, съдържанието на доклада. Аз мисля, че най- трудните моменти, с които трябваше да се справим, бяха тези свързани с правата на човека, равнопоставеността на половете, но естествено и въпроса за диалога между културите и религиите. Това са въпроси и на устойчивото развитие. И нашият подход на внимателна, предпазлива диалектика между необходимостта за подобряване на положението в Близкия и Средния изток от една страна и е, отчитане на местните особености от друга страна, това е, изисква от нас много повече усет, а Съветът понякога действа така, че създава по-голям риск от блокиране на този процес. Затова благодаря на колегите за извършената от тях работа. Две-три точки останаха да бъдат прецизирани. Тук става дума за деликатния въпрос за миграцията. Аз мисля, че компромиса, който намерихме тук е наистина много балансиран. Мисля също, че ще трябва да преодолеем последните препятствия тук, за да можем да влезем с ясна позиция на заседанието, на което ще се гласува. Аз мисля, че парламента трябва ясно да очертае там своята позиция. Благодаря на докладчика Пейон и сега давам думата на докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика Бион за това, че той е работил в правилната посока по тази тема, която е много важна за съвета, а и парламента трябва да подаде съответно своя сигнал предвид развитието на барселонския процес. Господин председател, развитието на процеса от Барселона до сега не беше задоволително. Имайки предвид първоначалните очаквания, много от програмите не бяха използвани и дори не бяха довършени и става ясно, че сблъсъците в Близкия изток не оказват влияние в положителна насока върху това. Но ние в случая ще трябва трябва да подкрепим и Палестина и други страни в техните надежди. Имаме и нови надежди, свързани с договора от Лисабон. Значи, ние се надяваме, че ще се запази подходът такъв какъвто е. И дори при неблагоприятни условия ще могат да се осъществят някои от набелязаните цели. Господин председател, Средиземноморският съюз и сътрудничеството между средиземноморските страни – трябва да претърпи развитие във всички посоки. Много важно е да се отбележи, че Европа е загубила много от културните си символи, може би и част от престижа си в очите на Северна Африка. Обаче все още не всичко е загубено. Аз се надявам, че ще се прояви готовност да се работи в сферите на културата, устойчивото развитие и образованието, а също и в рамките на равнопоставеността между половете. Там също тези страни трябва да предприемат усилия, за да укрепят демократичните принципи, като разбира се, трябва да се учитат и техните традиции. И естествено трябва да се приемат програми директно насочени към подобряване на положението на населението в тези страни и също на миграцията, защото с помощта на тези страни ние бихме могли да постигнем най-малкото един възпиращ ефект по отношение на незаконната миграция. Аз самият съм внесъл 37 изменения и съм посочил това понятие Coint of Reference, но моля това понятие да се заличи point of reference или а, е, референтна точка трябва да се заличи като израз. И накрая искам да посоча, че а, е, докладът беше обогатен изключително чрез тези изменения, а измененията за компромис е, придават на текста една по-широка политическа подкрепа и правят неговите политически послания по-ясни. Благодаря на госпожа Джанако. Три минути за госпожа Флот. Благодаря, господин председател. Като си има предвид е, компромисите, които са сключени и крайният резултат от доклада до момента, искам да благодаря на докладчика за това, че е прояви голяма готовност да сътрудничи и да разбира притесненията на колегите си. и Това ни помогна да постигнем компромиси. които до голяма степен не, не са маловажни. Постигнахме голяма степен на последователност на доклада. бяха удовлетворени нашите искания. Това въжи за мнозинството от компромисите, но има един или два въпроса при все това, по които резултатите не са напълно задоволителни за нас. Ще очертая най-сложните въпроси. Няма да се спра на въпросите, по които всичко е наред до голяма степен. Точка 11 за селското стопанство, ако правилно разбирам, има консенсус да се подкрепят преговорите в СТО за селскостопанската продукция. Но това не съвпада с мнозинството мнението в моята политическа група, поне. Точка 11 може да се ползва с подкрепата на моята група, ако се подчертае важността на постигането на сигурност на продоволствията, а не толкова да се поставя акцент върху преговорите в СТО. Това е по 11-та точка като компромисен вариант. 13-та точка възобновяеми източници на енергия. За нас Компромисът по тази точка трябва да е с пределно ясна цел. Да, на възобновяемите източници на енергия и най-вече на слънчевата енергия, но трябва да се постави и ясен и основен акцент върху посрещането на енергийните потребности на страните от Южното Средиземноморие. Усилията, които се полагат по линия на мрежите, трябва да акцентират върху южните мрежи. Затова ако може докладчика да отрази тази идея и да прецизира текста на тази точка, да не се каже само южния бряг на Средиземноморието, да се запише, да се постави акцент върху проблемите в Южното Средиземноморие. Това не е проблема с 13-та точка. Относно миграцията, не беше лесно да се постигне съгласие. Мисля, че е много хубаво, че визираме свободата на движение от двете страни на Средиземно море, а също и правото на обежище, което са много важни моменти в аспекта на политиката по миграция и обежище в море като цяло. А сега ще приключа с първа точка. В предивния текст бяха записани не само отделните права, социални и економически права, но и колективните права. Мисля, че това е все още актуален въпрос. Ако докладчика не възразява, моля да остане този текст в точка първа, като компромисен вариант. Благодаря. За 3 минути господин Майер. И аз искам да благодаря на господин Пейон, независимо от факта, че моята група внесе 40 изменения. За съжаление, те не са отразени в компромисните изменения. Но аз оценявам факта, че господин Пейон се опита да постигне консенсус и да предложи компромисен вариант, който отразява и други позиции. Смятаме, че нерешемните конфликти са голяма пречка за Съюза Средиземноморието, като палестинския конфликт. Мисля, че компромисното изменение е приемливо, защото в него се говори за създаването на палестинска държава, много важен въпрос. Само, че са оставени на заден план други два важни конфликта. На първо място конфликта в Западна Сахара – Западна Сахара е под егидата на ООН. Това е един от е, малкото процес на деколонизация в района, а също и военната окупация в северната част на Кипър. Кипър е държава членка на Съюза. Ние сме внесли изменения, според което Турция трябва да зачита всяка държава членка на държава членка. Една военна окупация с над 40 000 е, войници в северната част на Кипър е обективна пречка пред създаването на съюз за Средиземноморието и за типа бъдеще, което предвиждаме за този съюз. Внесохме изменения, казаещи набор от е, конфликти, които според нас е истинска пречка пред напредъка Радваме се, че са разрешили някои от проблемите ни. Например, по линия на свободната търговия и отчитането на комплементарността и асиметриите, защото по този начин, ако не се отчитат тези параметри, ще се стигне до различия, ще се накажат по-слабите економики. Според нас въпросът е решен, също и публично-частните партньорства, както знае докладчика, ние не сме за частното финансиране. Тъй като в текста са избегнати спорните въпроси, мисля, че е намерено добро решение Имаше някои наши изменения, които не бяха отразени в компромисният вариант, но господин Пион е положил максимални усилия за намирането на приемливо решение, особено що се отнася до конфликта в Палестина. Той ясно споменава и необходимостта от създаване на палестинска държава, което е ясен сигнал от страна на парламента за ангажимента му за решаване на конфликта в е, Близкия изток. Докладчите в Сенка Георен за 3 минути. Благодаря, господин Вагел ме помоли да го заместя. Ще говоря на английски, което е нещо още по-необичайно за мен. Но тъй като ще говоря от името на господин Вагел, ще го направя. Той Хвалих началото докладчика. Мисля, че тези повари са напълно заключени. Сега преминавам към английски. Ние считаме, че този съюз на за Средиземноморието има голям потенциал за решаване на проблеми, свързани с образованието, околната среда и прочие, което е много важно за отношенията ни с страните от е, Южното Средиземноморие. И мисля, че нашата дискусия днес се състои в подходящ момент. Надявам се секретарията в Барселона да функционира изцяло в скоро време, да се номинира генерален секретар, да се съгласува статута. Сега секретарията трябва да бъде ресурсно обезпечен с кадри и финансиране. Съюза на Средиземноморието трябва да се фокусира върху конкретни проекти, да избегнем големите политически дебати, а да се заемем с практически въпроси, като енергийни проекти, екологични проекти за изчистване на Средиземноморието, сътрудничество в сферата на науката и образованието. Разбира се, не можем да пренебрегваме реалностите. Продължаващия конфликт в Близкия изток заслужава пълното ни внимание и ангажираност. Съюза за Средиземноморието е важен кръгален камък в това отношение. Двете страни в конфликта сега ще работят заедно по прилагането на различни проекти. И ние трябва да насърчим това. Следва да отбележим също, че е, трябва да водим откровен диалог с партньорите. Ние трябва да наблегнем също и на нуждата от спазване на основните човешки права, за да се превърне този е, регион на толерантност и съвместно съществуване на различни народи и различни вероисповедания. по Южното Средиземноморие има много неизползвани възможности. Искаме да засилим регионалната търговия, повече бизнес проекти, инфраструктурни проекти. Нашите партньори в тази част на Средиземноморието трябва да имат водеща роля. Разбира се, те могат да разчитат на нашата подкрепа. Ако искаме този съюз на Средиземноморието да има успех, и да се реализират е, съществени проекти, трябва да бъдат заделени и нужните ресурси. Европейската инвестиционна банка има да играе важна роля. За сега тя управлява финансови инструменти, които е, водят до е, добра координация на различни проекти в региона. Европейският съюз може също да помисли за инвестиционна банка за Евромет. Тези проекти трябва да бъдат внимателно обмислени и също да се помисли и възможността за частни инвестиции. Позицията ни е по компромисно изменение 11 APAMs. Ние за това предлагаме да се запази съществуващото име. Е, е, Благодаря, господин Георенц. Това беше от е, докладчиците в сянка. Сега за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Пейон за свършената работа, както и за способността му да изготви компромисните изменения. Повечето от направените изменения от колегите подчертават важността на сътрудничеството в Средиземноморския регион и че Съюза за Средиземноморието не може да заменя процеса от Барселона, а трябва да надгражда на този проект и трябва да даде нов тласък на процеса чрез съвместни програми. Ние искаме това да доведе до подобряване на жизнения стандарт на хората от региона, чрез економически растеж, и чрез насърчаване спазването на правата човека и демокрацията. Политическия диалог остава важен. Освен това, той трябва да бъде засилен на различни нива, на ниво ръководители, експерти, гражданско общество. Разбира се, не можем да пренебрегваме проблемите, проистичащи от израело-палестинския конфликт. Следва да подчертаем също и нуждата от намиране на решение на ситуацията. Същото се отнася и за въпроса с Кипър. Важно е да подчертаем, че сътрудничеството в ключови области може да допринесте до изграждането на доверие от двете страни. Това е необходимо, ако искаме да намерим жизнеспособни решения за в бъдеще. Искам да се спра сега на последно място на въпроса за жените. Считам, че компромиса по този въпрос е отличен и можем отново а, да преминем от а, чисти изявления към практика. Искам да благодаря на докладчика Пейон отново. Благодаря госпожа Копа, господин Албиолис за две минути. Съвсем набързо и накратко. Докладът е много добър. Той се отнася до въпрос, който не е постигнал особен напредък и не ни удовлетворява. Ние искаме този съюз за Средземноморието да постигне напредък, да постигне резултати, да решава по един положителен начин проблемите в този регион. Моите колеги дипломатично говориха о тези въпроси. Но фактите са си факти факторите, които допринасят за, за проблемите, бяха очертани. И така искам да спомена и втората причина. Конфликта в Близкият изток парализира в известен смисъл всички структури. И като доказателство мога да подчертая това, което стана на конференцията, проведена преди няколко дни. На трето място, третото предизвикателство се отнася до това, че Израело-палестинският конфликт подкопава действието на Съюза за Средиземноморието. Този конфликт създава а, а, проблеми. И сега ние се нуждаем от резолюция, която да съдържа ясно послание. Разбира се, не бива да забравяме за риска. Благодаря, господин Албиолс. Давам думата на господин Бодис и на колегата Вастом. Господин Будис, за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към посоченото в доклада на господин Пейон. Той наистина е свършил една чудесна работа. Искам да благодаря, че наистина е много открит подхода по отношение на внесените изменения, които са били подложени на подробна проверка. Аз подкрепям загрежеността, изказана от колегата Обялски във връзка с среща на върха през юни. И ясно е, парламентът сега трябва да вземе еднозначна позиция и да е, покаже своята подкрепа за средиземноморския процес. Среща на върха през юли 2008 година беше успех и даде тласък на процеса от Барселона. Тогава е, ние се позовахме на следния постулат – Нека да не чакаме е, решение на кризата в е, арабския свят, а по-скоро да преминем към конкретни проекти а останалото ще се реши от само себе си. Този принцип, този подход е, се оказа много подходящ по отношение, например, на проблема в Западна Хас Сахара също така може да бъде подходящ този подход за кипърския проблем, но едва ли е приложим в Близкия изток. Масивните бомбардировки, честите бомбардировки в Газа, също така положението след идването на Либерман. Това всичко поставя под въпрос целия средиземноморски процес и не можем да се задоволим с това разпределение на ролите. САЩ да се грижи за политическите решения, а Европа да поеме политиката на добросъседство, съфинансиране и развитие. Не. Е, в е, този дебат и парламентът, и съветът, и комисията трябва да припомнят, че е необходимо да се е, наложи решението за двете държави, като и двете държави се нуждаят от Ерусалим. И сега давам думата на господин Бодисов за две минути. Благодаря, че ми давате думата. Добре е че този доклад е, за Средиземноморието се поставя на дневен ред, защото това дава възможност на Европейския парламент да заеме ясна позиция преди държавните и правителствени ръководители да се срещнат през юни на среща на върха в Барселона. Този доклад е много точен, много навременен и за това с колегата Зайфи Бодиси Око аз реших, че е необходимо да се представят по-ясно някои политически становища, най-вече достъпа до енергийни източници и провеждането на структурни реформи. Създаването на общо пространство за висшето образование, за изследванията и науката, също така създаване на Средиземноморска агенция за борба с горските пожари. Не става дума само за укрепване на отношенията между севера и юга, а за укрепване и на многостранните отношения. Регионалната интеграция на юга е основно основна предпоставка за укрепване на средиземноморското партньорство. Също така ние успяхме да постигнем задоволителни компромиси с господин Пеян, за което му благодарим. А с това вече днес можем да представим един много добре балансиран проектодоклад и се надявам, че колегите ще се съгласят с моето мнение и е, се надявам също, че държавните и правителствени ръководители ще вземат предвид този доклад. Благодаря, госпожо Пласто. И накрая давам думата на докладчика Пеон, ако желае. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това, което каза Елен Флотра, беше правилно. Аз имам впечатление, а и това, което чух от госпожа Власто ме навежда на мисълта, че не сме постигнали необходимия компромис. Не става дума за отказ от определени позиции, а за тяхното допълване, например, що се отнася до културата и образованието. Така че измененията бяха истинско обогатяване на доклада и според мен това е особено важно да се посочи. Второ, ние преследваме една обща философия. Аз не искам да се смята, че единствената трудност за Средиземноморието е израелско-палестинския конфликт. Естествено, той е много голямо препятствие, но като цяло ние в текста на резолюцията сме включили цял един компромис, който предвижда две държави с столица Ярусалим. Това е нашата позиция, но не трябва да се забравят и другите теми. Сахара, Кипър, вие самите ги споменахте. Има и други въпроси, например тези свързани с Турция. Има както се вижда, трудности още в тази фаза на преговорите и след е, събитията в Газа ние трябва да осъзнаем трудностите. За Европа представлява голям проблем всичко това, защото ние сме свикнали с добросъседска политика, която функционира добре, но сега е, нашите южни партньори ни включват в една съвсем друга логика. Общо отговорност, председателство, съвместно използване на структури. Ние би трябвало да не действаме едностранно, защото в противен случай е, ще постигнем неуспех. Аз мисля, че е, всички можем да се обединим около това мнение. Що се отнася до Кипър, там бяха внесени изменения. До утре ще се опитам да формулирам позиция в която всички да открият своето предложение, която да бъде трезва и да отразява правилно ситуацията, така че да не се стига до застой. Госпожа Флутра, аз нямам нищо против достъпа до публични услуги или публични блага, но тук имам проблем с разбирането. Ставаше дума за Световната търговска организация и със сигурност ние няма да постигнем мнозинство за да поставим под въпрос споразумението с СТО, но трябва да вървим към хармонизация. И последно, енергийните мрежи Север-Юг, те трябва да функционират двете посоки, но ние ясно посочихме и според мен това е достатъчно, че проектите трябва да са съобразени основно с потребностите на страните доставчици. Това е компромисно изменение 13. Ние в общи линии формулирахме и философията си за финансиране. Финансовите средства трябва да върват основно в посока юг, но е, според мен е, не трябва да се изключва и обмена. Мисля, че до утре могат да се внесат и други а, корекции а, с цел а, подобряване на текста във връзка, например, с храните и така нататък. Сега мога да ви благодаря, че сте формулирали изменения, които помагат за напредъка на нашата работа. Искам също да ви благодаря за това, че осъзнавате факта, че е много важно да се постигне политически компромис, за да имаме силна позиция на среща на върха. Благодаря. Благодаря на докладчика. Е, всички колеги казаха, че вие наистина сте свършил чудесна работа. И сега искам да отстъпя председателството на колегата Буди за последната точка от дневния ред за днес. <laughs> questa deve fare tre giri fra la France. Eh, ciao. Bien, nous passons à l'examen du rapport concernant les défenseurs des, des droits de l'homme. Et je donne... Следващата точка защитниците на правата на човека. Ще дам думата на госпожа Халтала да представи компромисните изменения. Благодаря. Господин председател, докладът за защитниците на правата на човека има за цел да се почерпи вдъхновение и да се дадат насоки на европейската политика за по-добра защита на правозащитниците. Това е основен елемент от е, политиката за правата на човека като цяло. Смятаме, че е необходимо да се предвиди по-силен инструментариум и по-последователен подход. Сега, след като Лисабонският договор предвижда по-сериозни задължения от наша страна за правата на човека. Идеята бе също така да потърсим и по-добро сътрудничество с другите институции на Европейския съюз, а и международни организации, които вече работят в сферата като ООН и Съвета на Европа. И и ОСЕ. На последно място, но не е по-важно, бе полезно да говорим и с някои групи на гражданското общество, които работят в сферата на защита правата на човека. Този доклад, който ще се гласува утре, бе плод на съвместни взаимни усилия и се надявам, че наистина той отразява политическата воля в парламента вече имаме и до известна степен съгласието на другите институции. С задоволство си отбелязвам, че върховният е, представител обяви е, интерес към пленарният е, дебат, който ще се състои през месец юни. По-конкретно в частта му са представени на годишния доклад за правата на човека. Благодаря на колегите за множеството изменения, които внесоха. Човек не винаги може да е доволен от 117 изменения, но тук наистина усетих, че колегите искат да дадат своят е, принос, да допренесат за проекто доклада. Почти нямаше нищо, което да не може да бъде отразено в доклада. В списъка за гласуване има редица компромисни изменения, които, според мен, отразяват повечето от измененията, внесени от колегите. Ще повдигна по-конкретно само два въпроса. 400 изменение. Целта бе да се даде нова дефиниция на понятието защитник на правата на човека. Моето категорично предложение е да не се приеме това изменение, а вместо това да се приеме изменение 28, в което се подчертава необходимостта от обща дефиниция, залегнала на основата на декларацията на ООН от 98. Има някои режими, които искат много по-конкретна дефиниция на това понятие, за да бъдат изключени тези защитници от закрила. Ето защо аз е, предлагам да се преме 28 изменение, да се отвърли 400. Искам също така да се отхвърли 52 изменение, където се предлага да се говори за регионални тематични стратегии в полза на защитниците на правата на човека. Целта на тази част от текста в моя доклад е е да се подчертая колко важни са местните стратегии, които следва да реализират делегациите на Европейския съюз. Няма какво толкова да добавя още. Съм доволна от хода на преговорите Виждате моята позиция в списъка за гласуване. Ще има едно или две устни изменения, внесени от мен самата. Благодаря. Заповядайте, колеги. Госпожа Янако и госпожа Вирже. Благодаря, господин председател. Имаме добри компромисни изменения. Искам да поздравя госпожа Халтана за добрата работа. По 400 изменение. Вижте, госпожа Халтала в 28 изменение, което вие сте внесла, се казва точно противното на това, което казвам аз в 400 изменение. Там се говори за ООН, 98 година, че положението съвсем не е ясно все още. Аз искам една по-ясна дефиниция и предлагам следния компромис, което означава, че можем да приемем вашето 28 изменение и вместо изменение 400 предлагам следното. Счита, че на базата на декларацията следва допълнително да се разработи дефиницията на понятието защитник на права на човека, за да се извърши по-добра оценка на тяхната работа и да се засили техният принос е, за насърчаването на правата на човека. Ако госпожа Халтала приема изменението, което току-що прочетох, ще съчетаем 28 и 40 изменение, като избегнем противоречията между тях. Благодаря. Вержия. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. От моя страна аз искам да поздравя госпожа Халтала за нейните предложения и за респекта, който проявява към нашата работа. Компромисните изменения в по-голямата си част са задоволителни като качество по отношение на предложенията, които направихме ние от Обединената левица. Аз обаче искам да посоча, че госпожа Халтала често проявява много голям респект към комисията и съвета и смятам, че понякога нашите искания могат да бъдат много по- рязко формулирани, но все пак и благодаря за внесените от нея предложения. Сега, по въпроса на така наречените санкции, в кавички изразът санкции е малко пресилен, но ако искаме да упражним повече натиск, изразът е добър най-вече, когато става дума за търговски спогодби. И имам един въпрос по една малка точка, която според мен е малко странна. Става дума за изменение 27. Тук вие искате разделно гласуване. Това се отнася до моята част в изменението, частта сигурност на семействата, трябва да се изключи е, защо понякога сигурността в семействата се използва за упражняване на натиск върху правата на човека. И второ, търговската политика трябва да помогне да се преодолее това меране с двоен аршин, ако мога така да се изразя тази разлика между твърденията на комисията и съвета. Искам да посоча още нещо, че най-добрият пример в момента е Тунис. Всеки ден ние получаваме а, призиви за помощ от а, защитници на човешките права там. И това е твърде жалко. Имате ли други изказвания, госпожа Халтала? You, благодаря, господин председател. Господин Джанако, аз е, разбирам каква е целта ви е, с е, изменението, което представите в последната минута, но моето твърдо убеждение е, че ако, ако искаме да доразвием дефиницията за защитници на правата на човека, резултатът е нещо, което ме безпокои. В съвета по правата на човека на, на ООН има хора, които искат да бъдат изключени определени групи от категорията на защитници на правата на човека. Затова аз настоявам да се а, запази това, което предлагаме, защото предложението ви е малко а, опасно, въпреки а, добрите ви намерения. По изменение 27 за семействата, за родителите, към вашето предложение бяха добавени и семействата, и родителите, така че аз не искам да не исках да взема думата защита, защото става дума по-скоро за защита на... То това е езиков въпрос. Имайте предвид, е, че с вашето предложение за изменение, благодаря на а, двете колежки, които взеха отношение. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Заседанието на Ширеното бюро ще започне в 6.30. Комисията по външни работи ще продължи заседанието утре. Гласуването ще започне в 10.30.